På jämställdhetsutskottets vägnar så vill jag hälsa... От името на Комисията за равни права между мъжете и жените искам да поздравя всички ви с добре дошли на публичното изслушване на тема самотни родители и тяхното положение. Добре дошли на всички колеги и на всички гости. За мен е особено приятно да ви представя експертите, които сме поканили, които врят и кипят в тази материя и имат огромен опит в областта, в която ще разискваме днес след обяд. Много се радвам, че сред нас е и представител на комисията от е, Генерална дирекция за етост, госпожа Мариан Параскевас положението на самотните майки и самотните родители. Това е темата, с която ще се занимаем днес след обяд. Тя е и тема на нашата комисия. Ние решихме да излезем с доклад по собствена инициатива на тази тема, който ще бъде един от важните ни доклади. Тъй, че много се радвам да кажа добре дошла и на нашия докладчик. Това е госпожа Матера, която вложи много усилия в темата. Днес след обяд ще разделим дискусията на две. В първата част новият модел за семейство. Това ще бъде на слова на първата част ще разговаряме за предизвикателствата за домакинствата на самотните майки. Втората част ще посветим на практическите решения и политиките в подкрепа на самотните майки. Знаете, че обществото ни се променя. Променят се и моделите за семейство. Кое е важното в това отношение? Трябва да се съобразяваме с тези промени в обществото и да ги отчитаме по възможно най-адекватен начин, за да намираме практическите решения и подходи за да откликнем и да приспособим обществения живот към този нов модел и тези нови модели. В началото искам да кажа следното. Самотните майки самотните майки се увеличават в нашето общество. Всъщност винаги е имало самотни майки по различни причини. Лично аз израснах с петима братя, имахме само майка. Тя беше самотна майка, тъй като баща ни е починал, когато ние шесте деца сме били много малки. Така че аз говоря от личен опит. В моя случай, моята майка, самотна майка, се умя да създаде семейство и да изхрани и възпита шест деца. Винаги в всички общества е имало подобни ситуации по различни причини жени се озовават в ролята на самотни майки и се налага да се борят с живота. Това обаче означава, че ситуацията изисква специфичен подход, защото, както казах, и причините за това да останеш самотна майка могат да бъдат най-различни. Обстоят. Освен това обаче, най-важното е, че ни е необходима подкрепата на обществото. Това беше един кратък увод, който исках да направя към днешния, да се надяваме, много интересен следобяд. Надявам се, че тук съвместно ще намерим идеи за решения за облегчаване и подобряване на положението на съвременните самотни майки. Още веднъж добре дошли всички на изслушването и с най-голямо удоволствие предоставям думата на нашия докладчик, госпожа Матера, която ще ни въведе в темата. Заповядайте, госпожо Матер. Благодаря, госпожо председател. Първо бих желала да се използвам, да се възползвам от възможността да поздравя всички а, и нашите гости. Днес ще обсъждаме самотните майки. Това е една стара тема. Обаче днес повече от всякога трябва да я обсъждаме. Днес експертите би трябвало да намерят някакво конкретно решение, колкото е възможно по-скоро. Това е много важно за нашата комисия по правата на жените в Европейския парламент да започнем да се занимаваме с тази тема колкото е възможно по-скоро. Статистическите данни са плашещи, защото през последните месеци броя на а, самотните жени, живеещи бедно, самотните майки, живеещи а, бедно, се увеличава катастрофално. Жените са сами и в бедност и бедността става още един елемент на дискриминацията по полов принцип, тъй като повече жени живеят в бедност, отколкото мъже. Тук става дума за статистика, но това се потвърждава и от отношенията между статистиката от организацията Да спасим децата. За съжаление, този брой на жените се увеличава експоненциално не само в Европа, а в целия свят. Следователно, Европейския парламент трябва да заеме много активна позиция. Ние трябва да действаме незабавно и както каза нашата председателка, госпожа Свенса, ние трябва наистина да започнем да работим бързо, да изготвяме доклад. За мен наистина е много голяма чест да бъда докладчик не искам да отнема много от времето ви. Естествено, като италианка мога много дълго да говоря, но в Европейския парламент аз се научих да бъда много кратка, когато взема думата и да отида право в същността на проблема, да бъда максимално ефективна. Ние, жените, знаем колко е важно да бъдем конкретни, ефикасни и ефективни. Именно за това искам да въведа, да ви представя експертите в първата, първия панел, които ще разгледат новия модел на семейството и предизвикателствата пред самотните майки. Двамата експерти са професор Русана Трифелет и професор по социология на семейството и социална политика в университета в Флоренция и доктор Али Пранти, която е директор на научните изследвания на Националния център за социални изследвания в Гърция. Ще представя първо професор Росана Трифалети, който е професор по социология на семейството и семейните политики. Тя е написала много а, книги и студии по въпроса, особено по въпросите на проблемите, които се, с които се сблъскват самотните майки. Имате 15 минути за вашето изложение. Благодаря. Thank you. Uh, first of all, I beg преди всичко искам да а, кажа, че се чувствам по-уверена, когато говоря народния си език и за това предпочитам да говоря на него. Проблемите, с които се сблъскват самотните майки, са днешната тема, към която се чувствам и лично съпричастна. Аз самата съм самотна майка. Преживявала съм и развод, и бедно след това. Като учен не мога да не започна с теоретичната рамка на знанията ни по тази тема. Искам да ви обърна внимание на обстоятелството, че не бива сляпо да разчитаме на статистиката, понеже понякога статистиката не дава толкова надежна представа за реалното състояние, колкото качествените проучвания на терен. Разбира се, казвам това може би предубедено като социолог, който през последните 15 години работи активно именно в областта на качествените социологически измервания на терен. Според мен те са много по-убедителни и събираме по този начин много по- обширен комплекс данни в конкретен контекст. Въпросът за самотните родители или самотните майки не може да бъде отделен от въпроса за особеностите на статистическата култура в една или друга държава. Eh, Както вече чухме тук, явлението самотно родителство все повече е, се разпространява, но особеностите във всяка отделна държава имат голямо значение. Поради тази причина ще се спра и на този аспект в своето изложение, както и на причинно-следствената връзка между самотното родителство от една страна и бедността и социалната маргинализация от друга. Положението е много по-сложно за самотните родители в сравнение с семействата с двама родители от економическа и социална гледна точка. Много се радвам, че имах възможност да работя с генерална дирекция за етост по едно сравнително проучване на редица държави, посветено на темата за бедността и самотното родителство. Именно поради това Трябва да видим и как различните държави в Европейския съюз се справят с проблема. В заключение ще направя няколко препоръки за насоките на политиката в тази област. И така, на първо място Искам да поставя въпроса, защо толкова трудно се установява и доказва причинно-следствената връзка между семейното положение и бедността. Данните на Евростат не отчитат изцяло особеностите на самотното родителство – което разбира се зависи от особеностите на културата във всяка страна. В някои държави преобладава класическия модел на семейството с двама родители, при което бащата се грижи основно за издръжката на семейството. В други страни моделът е различен или има най-разнообразни форми, които са еднакво нормални, казано в кавички, от културологична гледна точка. Това виждаме в най-различни насоки. Например, Ирландската конституция все още съдържа разпоредба, която гласи, че жените не са длъжни по економически причини да извършват определени стопански дейности. Италианската конституция съдържа подобен текст. Различия се наблюдават и по отношение на относителния дял на самотните родители извън брачните раждания. От 80-те години до началото на 21 век тройно се увеличава броя на извънбрачните раждания средно в Европа. Във Франция броят им се увеличава четирикратно. Швеция, която възприемаме за далеч по-напреднала – преживя тези промени на един по-ранен етап. Също така трябва да разграничаваме юридическото и фактическото самотно родителство. Ако разгледаме семейството в този разрез, не само официалния статут, съответно в брак или в граждански съюз, ще установим, че се получава разлика в броя на семействата, в които родителите са самотни. Нерядко обаче самотните родители живеят на семейни начала – с партньор, без непременно съжителството да е регистрирано. Затова се затруднява измерването на явлението самотно родителство, а и възрастта на децата в семейства с самотни родители е различна в статистиката на различните държави членки. В някои се говори за самотни родители, дори когато децата вече са пълнолетни. В други горната граница на възрастта на детето, за да се смята домакинството за издържано от самотен родител е 17 години и така нататък на европейско равнище се правят опити да се отрази това разнообразие, но за сега сме в първоначална фаза на изработването на общ подход. Все още не разполагаме с конкретни резултати от надлъжните разрези. Има и демографски различия в отделните държави. Така, например, в някои държави ражданията на много млада възраст са по-разпространени. В Англия и Уелс има много майки под 18-19 годишна а, възраст и това допълва специфични проблеми към самотното майчинство. В други случаи самотното родителство се дължи на големия брой разводи. Трябва да отбележа и още нещо. Не количественото нарастване на броя на самотните родители е проблем само по себе си. Важно е да се види какви са последиците за социалната политика и последиците от гледна точка на риска домакинства да изпаднат в бедност. В някои страни е много голям процентът на самотните родители. Швеция, Норвегия, например, в сравнение с традиционните е, модели на семейството и в същото време там бедността сред самотните родители е много слабо разпространено явление поради силната социална политика на подпомагане на самотните родители. Ако направим едно сравнение между семействата с самотни родители и традиционните семейства, ще можем да видим, че тук отново възниква проблема с бедността и социалната маргинализация, тъй като самотните родители по правило по-често живеят в бедност от родителите в традиционни семейства. Отново цитирам. проучванията на терен и техните данни, с 11% се увеличава опасността от бедност при самотните родители. Двадесет и 3% е по-голяма вероятността от изпадане в бедност в сравнение с семейства с двама родители, от които единия работи, и 27% ако работят и двамата родители. Но това са осреднени данни. Положението в отделните държави е различно. Във Франция всяко трето дете живее с самотен родител. И из... ако живее със самотен а, родител, има опасност да живее в бедност. Докато в Англия всяко второ дете, което живее със самотен родител, има опасност да живее в бедност. Проблемът, както виждате, още повече се усложнява – във връзка с, с затрудненията на измерването. Проучването е проведено в 13 страни и за пръв път се установява следния извод. Преди няколко а, години се смяташе за естествено, когато самотният родител е бащата, че семейството не живее в бедност. Но сега данните доказват, че това схващане не е вярно. В северноевропейските страни установяваме, че не само самотните майки, но и самотните бащи са по правило по-бедни от традиционните семейства. Има редица усложняващи фактори за самотните родители. Те се въртят в един затворен кръг. Бедност, социална маргинализация, затруднен достъп до пазара на труда, затруднен достъп до обучение и квалификация. Особено тежък е проблемът за младите самотни майки. Поради всички тези обстоятелства положението им се усложнява. От проучванията стигаме до определени изводи, и аз говоря от личен опит на дългогодишен изследовател, провел многобройни интервюта с самотни майки. Мога да ви кажа, че много съм научила от разговорите си с тях. Предимството на анкетата е, че тя ни дава непосредствени, живи впечатления от положението на анкетираните самотни майки – защото в много държави се води активен обществен дебат и положението на самотните родители е изяснено в много по-голяма степен, отколкото в страните от Южна Европа. Самотните родители много по-често прибягват до услугите на социалните служби, отколкото традиционните семейства. В анкетите също така стана ясно, че самотното родителство не е клеймо, което стои залепено за цял живот, както беше в миналото. Това е един етап, който има своето начало и край и е реалност за голям брой хора. Друго предимство на използването на количествени плюс качествени данни е по-доброто изясняване на проблемите, с които се сблъскват семействата. Те посочват не само помощта на социалните е, служби, но и на неформалните мрежи. Анкетираните изтъкват, че са затруднени в достъпа си и до неформалните мрежи както и невъзможността да ползват данъчни облегчения. От тук проистича въпроса как може социалната политика по-добре да се насочи към тази категория семейства. Особено в средиземноморските страни. Аз най-добре е, познавам положението в Италия и мога да кажа, че а, е, там положението е точно такава, такова, но и в Гърция, в Испания, в Португалия не е много различно. Твърде често забравяме, че самотните родители са част от схемата на разширеното семейство, която е много характерна за страните в Южна Европа. И помощта, която самотните родители получават от разширеното семейство, не бива да се пренебрегва. Друго предимство на качествените изследвания е проследяването на конкретните последици от политиката. Това ни дава възможност да разработваме по-целенасочена, по-ефикасна политика. Самотните родители имат желание да се включат на пазара на труда и това е най-често повтарящата се тема в анкетите. От тук можем да разработим политика, която да им помогне да преодолеят тъкмо тези проблеми. Освен това, в редица южноевропейски страни има много самотни родители, които работят на черния пазар на труда. 25 до 30% от БВП в Италия, в Гърция е относителният дял на неформалната економика и от тук се вижда, че подходите трябва да са целенасочени. Научните изследвания разкриват колко трудно е при самотните родители да се съчетават трудови задължения с задължения в семейството. Проблемът не търпи отлагане, защото в повечето семейства самотните родители работят в сивата економика и това е разхищение на социален капитал и на знания. На този риск трябва да се сложи край. Много са въпросите, чието отговорите първа трябва да се изяснят чрез социологически проучвания – nazioni, eh, di singoli paesi, ma una rappresentanza di tutti i 25 paesi. И аз съм убедена, че това може да се постигне чрез е, по-широко представителни проучвания на всички страни, включително и на страните кандидатки, а не чрез е, извадки от ограничен брой държави. научните изследвания ще бъдат много по-полезни, ако се съсредоточат върху добрата практика на отделните страни, особено в някои ключови преходни етапи, като преминаването от отглеждането на малки деца към включването на пазара на труда. Сега искам накратко да обобщя заключенията си. Е, е, е Мисля, че социалната политика на европейските страни в много отношения се уеднаквява. Държавите, които са много по-напред в подпомагането на самотните родители сега са в състояние по-добре да се справят с нововъзникващите социални проблеми чрез целенасочени социални мерки. Един от най-емблематичните примери, според мен, е следният. Ако разгледаме опита на европейските страни хронологично, от гледна точка на развитието на социалното подпомагане, ще видим, че има един постепенен преход от съсредоточаване върху положението на вдовиците и сираците към подпомагане на самотните родители. Защото самотните родители са една по-обща категория, в която е, родителите попадат е, поради овдовяване, развод и други причини. Ако трябва да посоча някои препоръки, Бих отбелязала, че в някои случаи държавата изплаща помощ, ако самотните родители а, не могат да получат издръжка. Съжалявам, а, професор Трифилети, трябва да ви прекъсна поради пресрочване на времето. Искам да дам думата на втория експерт, доктор Лаура Алипранти, която е директор научни изследвания в Националния център за социални изследвания в Гърция. Особен научен интерес за нея представляват изследванията на равенството между мъжете и жените – равните възможности и семейната политика. Сега давам думата на а, доктор Алипранти с огромна молба да се вмести в определеното за изказването и време, за да проведем и дискусия. Заповядайте. Uh, благодаря. Първо искам да благодаря председателя и а, членове, да благодаря на председателката и на членовете на Комисията по правата на жените за това, че ме поканиха на това публично изслушване изслушване. Аз съм втората изказваща се. Много от нещата вече са казани, така че аз може би ще повторя някои неща. Междувременно настъпиха много промени в моделите на а, оформянето на, на семейството. Те включват увеличаващ се брой, намаляващ брой на а, браковете, повишаващ се брой на разводите. А, и увеличен брой на а, извънбрачни деца. Тук а, има а, нови схеми, като а, едно по- а, крехко семейство и ограничени, ограничен избор на живота в семейството. В Европа, както вече беше казано, все повече и повече двойки живеят без брак и все повече бракове завършват с развод а, тъй като съвместният живот е заместил брака, много често а, двойките не са в брак тогава, когато се роди първото им дете. В 2009 година около 37% от всички деца в Европа са родени а, извън официален брак. Това е един много голям брой. Разбира се, наблюдават се значими разлики на раз... европейско равнище. Както вече беше казано, в скандинавските и северните е, държави на Европа около 50% от децата се ращат е, извън брачно. В други държави е, процента е под 40, в Централна Европа, например, е, но тези стойности се повишават. В Гърция обаче този процент е много нисък, само около 7%, тъй като има социални предразсъдъци срещу неомъжените майки, както и други социални фактори, които обославят този нисък процент. Има известни проблеми в определенето е, в дефинициите на самотни родители, както беше казано от е, преждеговорившата професор Трифилети. Общото а, правило се а, съсредоточава върху проблема на зависимостта на децата от родителите, така че семейството с едно дете се дефинира като домакинство, състоящо се от един родител и поне едно непълнолетно дете. Понятията зависимост също така е проблем с оглед на дефиницията. Според Евростат, зависимите деца са на възраст под 16 години а, или в някои държави 16 до 24 години, които живеят в домакинство, в което поне един от техните родители е економически неактивен. Съществува категория а, е, е, самотен родител, която фигурира главно в е, южно, южните, южноевропейските държави. Беше вече казано, че според данните Семействата с, един родител представляват около 13% от родителите, от семействата. Процента обаче се увеличава. 24% в Великобритания, 18% в Белгия, 17% в Естония, Дания, Германия 16% и 5% в Португалия. 90% от самотните родители са жени. Отново има разлика в, държавите най-висок процент е в, в Германия. Повечето майки са на възраст 30 до 39 години. Тук имаме а, и фигура, която показва разликата между различните държави. Най-младите майки са в Великобритания, Ирландия и Малта. Там майките, които са самотни, са по-млади. Виждаме категориите които се определят според това дали майките са неумъжени, разведени или вдовици. И има различни социални проблеми, мерки за социална защита. Най-висок е процента на разведените майки, но в момента много държави имат равен процент разведени и наумъжени самотни майки. Процента се увеличава. Друг проблем е натиска, който се упражнява от две страни. От една страна семейните отговорности и външния натиск трябва да се обърне внимание на социалната система. Липсата на системни надлъжни изследвания не позволява да се направят за сега дефинитивни изводи. Макар, че броя на семейства с един родител са висок проблем. Това е свързано с бедността. Самотните майки обикновено са единствените а, хора в семейството, които се грижат и издържат децата бедността на самотните майки е свързано не само с проблема че тези майки трябва да съчетават майчинството и работата си, но също то се дължи и на неплащането на издръжка от страна на децата, което води до десоциализация. Има данни също така във връзка с, с семейното състояние на деца, които живеят в домакинства с един родител. Те са изложени на по-висок риск от бедност в сравнение с деца, които живеят в домакинства с двама възрастни. А, сравнението на данните показва, че е, бедността е много по-развита сред 34% за е, децата с един родител в сравнение с 14% с семействата с двама родители. Е, в Великобритания тези числа са най-високи, също така в Люксембург и в Малта. В Централна и Северна Европа бедността е по- ниска поради, може би, наличието на семейни мрежи. Разликата в бедността зависи от различни неща, като, например, работната заетост на майките, дали работят на пълна работна заетост или на частична Средните данни за 25-те предишни членове на Европейския съюз показва, че риска е 65% в 2005 година. Различни е, данни обаче съществуват, че семейните мрежи а, и а, щедростта на някои социални фактори намаляват бедността. Сега ще разгледаме е, семействата с един родител в Гърция. Това е една тема, която не е в центъра на публичния дебат и на академичните проучвания, макар че това е една напълно видима социална реалност. В последните години се повишава този феномен поради по-широките промени в структурата на семейството. Институционалната рамка за защита на семейството е свързана с традиционния модел на семейството с двама съпрузи, където а, мъжете издържат семейството. А, социалната държава в нашата страна все още е, е роб на една устаряла и статична концепция за семейството. Сега, в момента, се създават възможности за детски заведения за отглеждани, отглеждане на децата. Известно обаче, че родителството отговорност на двамата родители и на майката и на бащата самотните майки се грижат сами за отглеждането и финансовото издържане на техните деца, следователно те са много по-изложени на бедност. Трябва да се даде приоритет е, на трудностите на самотните майки да съчетават грижите за семейството, за децата с е, службата си. Трябва да се е, реши с приоритет тези проблеми. Има специализирани политики за майките. Трябва да се предвидят мерки, за да се насърчават самотните майки да участват на пазара на труда. А по отношение на децата, на основна особеност е, че децата на самотни родители имат две семейства. Въпросите имат индивидуализирани решения, логиката на политиката и на мерките за социална закрила рядко включват организирането на служби, които да облегчат тази ситуация социалната защита игра ролята на автоматичен стабилизатор, който помага да се намали въздействието на економическата криза върху, върху гражданите. Предвид економическата криза, разходите за социална закрила се очаква да се увеличат, което е, предполага е, повече граждани да бъдат включени в тези мерки. В заключение, самотните майки са интересен граничен случай, тъй като те съчетават е, много тежки въпроси и дилеми е, едно от тях е признаването на неплатения труд за грижата на децата и да се съчетаване на платена и незаплатена работа. Благодаря, благодаря госпожо Али Франти за вашата презентация. Благодаря за това, че така кратко говорихте. Сега имам възможност да дам думата на колеги от групата, госпожа Гормай, докладчик Сянка от групата на социалистите и е, е, демократите. Благодаря, благодаря за много ясното представяне на темата. Разбира се, Необходими са повече статистически данни и много се радвам, че колегата Матера се зае с този доклад по тема изключително важна и показателна за състоянието на обществото като цяло. Ще се опитам да обобщя най-важните моменти, които трябва да залегнат в доклада. Все повече са самотните родители, както чухме и както знаем. И това изисква и промени в политиката. Теоретичната основа на политиката трябва да бъде равенството на всички деца. Децата са равни, независимо от това дали са родени в брак или не, и трябва да получат еднакви възможности. Шук шокиращо е да се чуе, че 37% от е, децата в Европа са родени извън брак през 2009 година. Това е изключително голям брой. И разбира се, семейството се гради върху взаимната отговорност, а не върху формалните признаци. Самотните родители носят същата отговорност каквато имат и а, е, родителите, които съвместно отглеждат децата. И именно за това те се нуждаят от подкрепа, особено в момент на економическа криза. Семействата с самотни родители са по-уязвими. 91% от самотните родители са жени. Това е още един шокиращ а, е, факт. И те са изложени на много по-голяма опасност от а, е, бедност. Като добавим това към по принцип по-голямата уязвимост на жените, проблемът наистина става много сложен. Надявам се, че все повече данни ще се събират в Европа, за да може да се разработва съответната политика. Когато жените сами отглеждат и възпитават децата си, те по правило са по-слабо подготвени е, да проявят економическа независимост, отколкото е, мъжете. И поради тази причина те трябва да бъдат подпомогнати. Те водят борба на два фронта. От една страна економическите трудности и от друга страна семейните задължения. Трудно е за самотните родители да а, натрупат спестявания а, в пенсионни а, схеми, защото трябва да посрещат а, всекидневните си потребности – и за всичко това трябва да помислим. Също така трябва да анализираме огромните трудности, с които се сблъскват майките, най-вече в съчетаването на трудовите задължения с семейните. Проблемът с заетостта като цяло е особено остър. Ограничен е броят на институциите, които предлагат помощ за отглеждането на децата не само в работно време, но и извън а, работното време. Тяхното наличие би улеснило майките да съчетават труда с семейството. Те могат да бъдат подпомогнати, за да могат пълноценно да се реализират професионално и да изпълняват семейните си задължения – Тази социална категория се нуждае от целенасочени социални мерки, а за целта трябва да се проучи добрата практика в Европа. И най-сетне нещо, което има особено голямо значение. Данните показват, че урязването на бюджета поради економическата криза засяга най-тежко семействата с самотни родители, особено в Великобритания. Това е неприемливо, това противоречи на всички принципи на солидарността, затова призовавам правителствата да преразгледат положението на самотните майки и децата им, когато правят бюджетни економии. Това не е въвеждане на въпроса за мъжете и жените в изготвянето на бюджета, това е просто отразяване на една действителност. Когато се обсъждат различните мерки за подпомагане на домакинствата с самотни родители, трябва да се има предвид, че огромното мнозинство от тях са жени, за които е значително по-трудно да се задържат на пазара на труда много зависи от особеностите на държавата, за която говорим. Така, например, един колега от Холандия каза, че за самотните майки е, в Холандия става все по-трудно да отглеждат децата си. Налага им се да работят е, все по-дълго. за да могат да се справят с положението. В Чехия, в Словакия положението е по-различно. И то съответно изисква друг тип мерки, но се надявам, че ще постигнем успех. Парламентарната комисия в добри ръце, е, чудесна работа свърши младата е, колега, която е докладчик по темата. А и в края на краищата всички сме равни, независимо от това дали сме омъжени или не. Да не забравяме това. Благодаря. Благодаря най-вече за високата оценка на работата ми и за добрите пожелания. Аз съм убедена, че комисията ще се справи Отлично, а сега давам думата на колегата от е, групата на консерваторите и реформаторите. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате думата. Аз не съм докладчик в Сянка. Аз говоря от името на нашата група, макар че това е една много интересна тема, която е много близък, е, близка до сърцето ми. Аз особено харесах това, че двете другите е, докладчици говорят е, за самотни родители, макар че повече от 90% от самотните родители са жени, мъжете не би трябвало да бъдат изключвани, тъй като техният процент расте. Е, трябва да решим какво е самотен родител, как е станал родителя самотен. Това е, е понякога много трудно да се установи. Значи имаме разведени родители, имаме вдовци и вдовици, е, деца родени извън браки. Е, терминът е, влияе върху тяхната позиция. Може би тя не е толкова силна, защото има Е, които имат помощ на родителите си, вероятно няма да са изложени толкова на незгоди, колкото самотна майка, която е изхвърлена от своите родители. Какво може да бъде направено? До тук много хора говориха за финансовата помощ. Да, наистина това винаги е добре. В Великобритания Имаме възможности, които се предлагат, имаме детски надбавки, имаме различни начини, по които може да се помогне на хората. Не съм сигурна дали трябва да има бюджет за определени групи по полов принцип, дали да не говорим за бюджети за етнически мълцинства, за хора с увреждания, в крайна сметка е, е, ще ще е, е, има една много малка група, за която може и да няма средства. По-скоро бих разгледала по-широката картина с достъпа до информация, с това, което е налично. Аз е, е ще се върна за нещо, което е доста старомодно, за те нареченото голямо общество, в което обществото помага и може да направи нещо, а, споделяне на опита за а, гледане на децата на доброволен принцип. Гърция е добър пример на изключването от обществото на самотните родители, ако сте вдовица или вдовец, не ви изключват от обществото. В Гърция, може би за разведените до известна степен също, но за самотните майки проблема е тежък. В Великобритания ние сме малко по-отворени. Има и други възможности, освен пряката финансова помощ, но непреките финансови проблеми са по-сложни. Това са а, и децата. Те са проблем, който ние не говорихме. Ако детето няма семейна подкрепа, то много често е засегнато от този проблем. Така че моят подход би бил да се направи така, че държавите членки да възприемат подхода на тъй нареченото голямо общество, да се насърчават хората, да работят съвместно, да приемат тези самотни родители. Благодаря много. Сега давам думата на Европейската комисия за Мари Ан Параскевес. А не, извинявайте всъщност, извинявам се, председател, къде има още една колега. Няколко колеги ще искат да се изкажат. Първо Европейската комисия и след това ще дам думата на другите колеги, които поискаха думата. Uh, Благодаря, че поканихте комисията да участва в разискванията. Аз съм лично съпричастна към въпросите на родителството вече от 16 години. Първо работих в сектора равенство между мъжете и жените, след това социално приобщаване, а напоследък с професор Трифилети работих по проучванията на терен на едночленни домакинства. Преди всичко, искам да се спра на това как се стига до самотното родителство. Както чухме тук, в някои страни пътят, който хората изминават, за да се озоват в положението на самотен родител, определя начина по който обществото гледа на тях. Тук беше поставен и още един въпрос който се откроява особено ярко в изследванията на професор Трифилети, е голямата разлика в активността на самотните майки в зависимост от социалната подкрепа, която получават от обществото и държавата – в северноевропейските е, страни положението е много по-различно, е, отколкото в Южна Европа, защото в Южна Европа са много слабо застъпени надбавките и другите социални мерки, които подпомагат самотните майки. Съчетаването на трудовия с семейния модел до сега се гради върху предположението, че в домакинството има двама родители и двамата работят. А според мен те първа предстои много работа, за да се отрази новата реалност, при която все по-голям брой семейства са с един родител. Чухме и важният извод – че самотното родителство трябва да се разглежда като един преходен етап, като фаза, която има начало и край. Така може да се помогне на самотните родители да преодолеят съществуващото положение. What we have in France, the revenu de solidarité active, Имаме различни примери за добра практика. Схемата активна солидарност за безработни, които получават финансова помощ, за да посрещнат по-големите разходи Например, транспортни разходи или разходи е, за детско заведение, когато тръгват на работа. Накрая, но не по значение, искам да посоча някои практически примери от опита на редица страни в подпомагането на родителите. Все повече са групите, които се създават за, за подпомагане на родителите. Това, разбира се, е инициатива, която си заслужава да бъде подкрепяна. Що се отнася до политиката, както знаем, от декември 2010 година разполагаме с новата платформа за борба с бедността и социалното изключване. В нея са посочени два приоритета – които обръщат особено внимание на положението на самотните майки. На първо място, приоритет е бедността сред децата. С бедността сред децата се борим основно по линия на подпомагането на родителите – Подпомагането на самотните родители придобива особено голямо значение, защото, както беше посочено тук, в някои страни самотните родители са заклеймени просто защото са самотни и отглеждат сами децата си. Независимо от семейното положение на родителите, децата трябва да получават еднакви помощи, което ще е от полза за всички. Друго направление на подпомагане е новата стратегия за равенство между мъжете и жените до 2015 година. Бихме могли да обсъдим конкретни мерки за преодоляване на несъответствието в равнището на доходите между мъжете и жените – Липсата на адекватни доходи е особено остра при самотните родители, поради всички изброени тук причини. Това е което искам да кажа за сега. Може би в последствие е, ще взема отново думата с конкретни предложения, е, които е, ще бъдат направени на различни форуми, семинари и конференции. Благодаря. Благодаря на Европейската комисия за изразената позиция. Сигурно ще имаме някои въпроси в последствие към вас, а сега давам думата за въпроси. Първо на госпожа Томпсън от името на групата на социалистите. Uh, all, two... Благодаря. Първо искам да благодаря на двете а, ораторки за много интересните изложения. Аз също се присъединявам към групата на самотните майки, според моята практика. На мен много ми хареса това, което вие казахте за повече научни изследвания. Съгласна съм с това, което казахте за сложността на системите в различните страни, но а, а, когато сравняваме а, нещата, а, това, което а, трябва да се а, трябва да се каже колко деца имат майките. В южните страни обикновено самотните майки имат едно деца, е, едно дете, а в, на север има повече деца. Самотната майка с повече деца има повече а, проблеми. А, така че нещата всъщност са много сложни. Една майка с много деца и съпруг а, също има проблеми. Много фактори определят е, какво е положението на една жена в обществото. Един практичен опит, който аз имам в Дания, средствата, които дават родителите на а, самотните майки, не е въпрос а, на а, бащата. А, а, държавата плаща семейните надбавки, детските надбавки, а родителят, бащата връща дадените пари на държавата и това са отношения между а, бащата и а, държавата. Докато държави в Порту... в... като Португалия, майките са в много тежко положение, защото не получават издръжка от бащите. Един друг въпрос, който не е споменат е а, половата просвета. Беше споменато, че Великобритания, Малта и Ирландия имат много а, много а, бременности е, е, в юношеска възраст. Е, това е защото в Малта и в Ирландия няма полова просвета. През последните 10-15 години наблюдаваме, че няма, не се поставя приоритета върху половата просвета и а, младите майки е, представляват нещо като альтернативна кариера, тъй като те раждат деца и получават социални помощи. Трябва да се проучи проблема на бременностите в ранна е, юношеска възраст, защото много от младите майки са напълно неспособни да се грижат на 16 години, да кажем, за едно, две или три деца. Това беше, което исках да добавя. Благодаря ви, госпожа Томсън. Сега госпожа Кост. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на двете докладващи. Темата е изключително важна. И е, ние трябва да дадем своя принос към решаването на проблемите. Едно нещо се очертава съвършенно ясно – а именно, че феноменът самотно родителство се разраства. Сега нашата задача е да отправим препоръки към Европейския съюз. Колегите казаха, че трябва да има повече статистически изследвания на терен, трябва да има надлъжни разрези статистически, защото трябва да осветлим от всички страни социалните политики и техните резултати. Също така трябва да разглеждаме по съответно съответен начин различните параметри в различните страни, например възрастовата граница за дете, което е на издръжка на самотен родител, е различна. Да, има неформални мрежи за подпомагане, но има още много какво да се направи. Смятам, че нашата комисия със сигурност може да даде тласък на нови изследователски дейности, като тук можем е, да е, включим и Европейския изследователски институт. За анализите и проучванията не искам да говоря повече, но искам да кажа две думи за политиките. Да, някои данни са проблем не мога да кажа чак, че има две Европи, обаче има огромни разлики, които личат още повече, когато става въпрос за самотни майки. Защото на север в Европа имаме самотни неумъжени майки с малки деца, които или имат работещи бащи или нямат. От друга страна е проблема, който изтъкна госпожа Томпсън. Така че не е достатъчно да кажем, че а, трябва законодателството да предвиди аборти, примерно. Има държави, в които абортите са напълно разрешени, обаче много а, момичета раждат деца под 18 годишна възраст, примерно защото искат. Така че повече просветна дейност трябва да се провежда от една страна, а от друга да се предлага повече помощ. Друг въпрос – е нарастването на процента, но а, действителностите в а, Южна и Северна Европа са съвсем различни, имайте предвид. И още нещо. Смятам, че трябва да има равнопоставеност между извънбрачните деца и децата родени в брак. Същото се отнася и до техните родители родителите и децата трябва да бъдат равнопоставени, независимо от това дали израстват с, дали са самотни или не. Също така е необходимо да има такова съчетание между политиките, което да съответства на различните типове самотни родители в Европа. И сега приключвам с аналитичната си част – Бих помолила да добавите още нещо по казаното от госпожа Томпсън. Тя говори за гаранциите, които се дават от държавата след развода, т.е. издръжка за майката, дори когато бащата не е в състояние да я изплаща. Това е изключително важен момент и си струва да го превърнем в наше предложение но мисля, че а, нашите гости могат да кажат нещо повече за съчетанието между политиките, което би било най-добро. Сега във всяка от днеш, нашите страни има различни политики и те съответстват на традицията на съответната страна. В някои страни има семейни мрежи и там, където има мрежи, е, държава, е, държавата не е така социална, докато е, в Северна Европа са консолидирани социалните политики, публичните политики. Имаме достатъчно ресурси, а и много е важно неформалните мрежи да се привлекат в системата и да станат част от нея. Тоест, това, за което говоря, е гъвкава организация, достъп до различни форми на издръжка, а, подпомагане на групите за самопомощ и на брежите за помощ в преходния период. Този преходен период не е вечен, просто докато приключи е, периода на финансова зависимост. Трябва да огледаме какви интересни практики има в Европа. Благодаря, госпожо Коста. Сега съвсем накратко отново ще дам думата на нашите експерти, които така да се каже да обединят в едно различните нишки на разсъждение. Имате по 5 минути. Мисля да започваме веднага. Naturalmente in 5 minuti è molto difficile, però mi sembra che siano emerse molte... Eh, Сега, за 5 минути е много трудно да се обхване всичко, което... Е, да се обхванат всички въпроси, които бяха повдигнати. Може би трябва да уточня неща, които малко набързо съм изложила. Първо искам още веднъж да се върна на предложението Европа да провежда политика, която да благоприятства и културна промяна. Трябва да се отчита, че един самотен родител баща, ако е прекалено млад, ако все още не работи, по всяка вероятност а, може би, ако се разведе, ще иска да плаща издръжка, но не е в състояние да го прави. Ето за това става въпрос, когато говоря за новите социални рискове. Просто се променя структурата на семействата. Това трябва да се приеме като факта, да не се заклеймява. Даже бих е, формулирала нещата още по-радикално от това, което казаха нашите депутати. Смятам, че държавата трябва не само да гарантира издръжка, която да снижава риска от изпадане в бедност на самотната майка. Не знам дали е възможно, както в Англия, държавата да изисква парите от бащата, когато започне да работи. Така или иначе, тук става въпрос за нов вид бедност, коя, който трябва да се отчита. Още нещо искам да подчертая може би не съм успяла в увода си а, да го кажа достатъчно ясно в бързината, но има страни, които, у които проблемът е по-стар има по-традиционни по отношение на семейството а, страни, които имат доста а, добра политика в областта на семейството. Тъй, е, че мерките, които могат да се предприемат, които се предприемат, работят по-добре в такива държави, просто защото имат традиционна политика по отношение на семействата. Докато в южноевропейските страни има социална държава, но тя те първа ще се доизгражда. Има минимален доход, семейни надбавки за всички трябва да има. Много често в някои държави семейните надбавки са предназначени за определени категории семейства. Тъй, че няма публично признание за на факта, че държавата трябва да поеме известна част от издръжката на децата. За това говорим, когато е, искаме и промяна в културната традиция. Европа европейската социална държава трябва да дава възможност на хората да е, раждат и отглеждат толкова деца, колкото желаят. А има големи разлики между държавите членки. Особено в Южна Европа помощта е много оскъдна в това отношение. Това са все теми, които е, трябва много повече да бъдат подлагани на публично обсъждане. А, има и политики, които не изискват кой знае какви финансови разходи, а които биха могли да помогнат много за признанието към самотните родители, например, ако се насърчават международ, големите мрежи за подпомагане или да се предоставят възможности за отглеждане на деца за цяла Европа по един начин за самотни родители, заведения за отглеждане на деца, докато родителят работи. сега, после има нещо сложно в момента. Такива деца се приемат в много страни в детски градини в държави членки, например в моята държава. Едно такова дете се приема в детската градина, но преди това трябва доклад на социален работник, който да го категоризира като бедно дете и за това го приема в детската градина при намалена такса. Ето тези неща трябва да се променят. Благодаря на госпожа Трифилети. И сега даваме думата за изводи на госпожа Липранти. Ще говоря на гръцки. Надявам се, че ще има превод. Всички, които говориха, независимо от това дали е, бяха част от панела или от залата, засегнаха редица проблеми множество проблеми, които се отнасят както за родителите, така и за децата. Проследявайки е, семейната ситуация на майката или на бащата или на децата, ние виждаме какви са проблемите. Ние трябва да разгледаме също така и проблемите от гледна точка на бащата, не само на майката. Има и редица самотни бащи дейности а, и техния брой а, се увеличава, например, както това се случва в Швеция в Швеция 26% от самотните родители са мъже. Следователно трябва да се отчетат всички трудности, които съществуват в различните държави, за да може да се организира диференциран подход към тях. Също така трябва да се каже, че в средиземноморските страни семейните отношения и връзки са забавени, следователно има една семейна мрежа, която често би могла да замести а, държавата, която а, не се намесва. Но все повече и повече а, семействата разчитат само на себе си. Говори се за а, едно общество, което може да замести държавата на социалната държава. Обаче обществото може естествено да допринесе в много сфери а, на защитата, особено в а, средиземноморските държави, където гражданското общество не е чак толкова развито, както в, може би в някои други държави. Следователно трябва да се разгледат всички аспекти на ситуацията на семейства с един родител – независимо от това дали а, самотният родител е мъж или жена, и да се подходи нюансирано. Също така, независимо от това дали жената, която самотна майка е разведена, неомъжена, статут на самотен родител не може да се дефинира, не е задължително да бъде дефинирана. Една жена може да роди дете извън брак и след това да се ожени за партньора си. Трябва да се говори за тенденцията за ранните бременности, например в Великобритания, както и с отговорността на родителите на съответният младото пубертетно момиче. Трябва също така да се разгледа да се разгледат и отговорностите, които имат родителите на и, и партньорите на бременните млади момичета. А, също така трябва да се разгледа а, подхода а, в различните държави. Например, в Гърция няма държавна политика, която да е насочена по отношение на самотните майки. Вие знаете, че има мерки за деца в, крити, в криза, но няма разпоредби за самотните майки освен в някои случаи на детски надбавки, ако бащата е в затвор, но няма а, разпоредби, които да се отнасят за а, майките. Благодаря, доктор Алифанти. Сега да преминем към втория панел и да разгледаме темата, която разглеждаме днес, именно самотните майки. Искам да благодаря на експертите от първия кръг и да поканя експертите от втората група, председателката на групата, МММ Европа, Пеги Ливиш, председателя на Сдружението на самотните майки и бащи. Днес говорихме за това, че трябва да се предприеме да се предприемат бързи действия. Parlato della diversità degli approcci che ci sono all'interno di diversi stati membri. Обсъждаме различните подходи в държавите членки до тук, но когато търсим общия подход, трябва да изясним начините, е, по които Европейския съюз може да предприеме неотложни единни действия. Искам да ви представя ораторите, първо госпожа Каролин Бомбасейда Ветор, която е генерален секретар на МММ Европа. МММ е, Съкрат съкръщение от израза майките имат значение. Неправителствена организация с дългогодишен опит. Разполагате с 15 минути за вашето изказване. Ще говоря на френски. Искам първо да благодаря а, за това, че ми давате тази възможност да изразя пред вас а, гласа на всички майки, а, които се намират в ситуация на това да бъдат майки. Аз ще се опитам да бъда максимално кратка, така както беше а, ми препоръчено, тъй като още повече, редица от проблемите бяха повдигнати много компетентно от преждеговорившите. А, както каза госпожа Матера, нашата организация е неправителствена организация. нашата мисия е да, раз, да насърчаваме ролята на майките в обществото и пред национални и международни инстанции. Ние глед... нашата цел е да се чуе гласа на майките, да може вие да ги чуете, тъй като вие сте избрани. Като майка а, а, се радвам, че темата днес е а, едно а, самотните майки. А, социалната роля и ценност на майките и на майчинството за бъдещето на света е изключително важно. Именно затова МММ Европа е партньор а, на една инициатива, която се нарича Семейната платформа. До Докладът на тази организация се очаква в, в, през март 2012 година, в който ще бъдат разработени новите европейски политики, които имат въздействие върху семейството и жените. Това е една работа, в която вие ще участвате активно, госпожи и господа евродепутати. И а, ние ще ви предоставим този документ. В тази семейна програм, платформа, ние изготвяме един доклад за положението на майките в Европа, за да може да се реализира този доклад и за да може наистина да бъдем говорители на майките, а не да говорим за майките, ние е, направихме една е, а, анкета, а, в която онлайн участваха 11 000 а, майки. Това беше в 16 държави в Европа на 10 езика. Много се радвам, че днес давам възможност, имам възможност да говоря пред вас за резултатите на тази анкета от 11 000 е, майки, които участваха в анкетата. 1500 майки бяха самотни. Е, е, една от 4 майки не е била омъжена и не е живяла с партньор. Една от 10 майки е вдовица. Нямаме отговори от майки под възраст 18 годишна възраст. И беше е, единодушно е, казано от всички интервюирани, че прехода към майчинството е нещо много важно. Е, жената вече никога не може да живее както преди. Това е една огромна отговорност. Да, е, понякога някои от тях не са достатъчно подготвени. Много от тях говорят за майчинството като за една огромна радост. Ние зададохме един въпрос, който може би ще ви бъде много интересен. Ако можехте да изпратите едно послание е, към политиците е, за подобряване на вашия живот като е, майки, какво ще, ще да бъде това послание? Получихме много отговори и а, имаше а, няколко, които се очертаха. Ето какво ви казват на вас а, тези майки. А, първо, а, съчетаването на работата с семейния живот, необходимостта от признание на значението на тяхната роля като майки, на трето място необходимостта да имат повече време да се занимават с децата си. Да започнем с, с посланието за съчетаването на а, професионалния и а, семейния живот. Тук се говореше за необходимостта от съчетаване на работното време с времето, в което децата отиват на училище, за ясли на работното място, за гъвкаво работно време. Редица от тях а, искат е, някакво финансово решение, за да могат да посветят повече време на децата си. Съчетаването на живота в семейството с, работата не би трябвало да бъде свързано с удовлетворение от работата само, а и с е, признание от страна на обществото за приноса на майките като майки защото те се чувстват недооценени като майки. Също така, участието на бащата в образованието на децата и с цел създаване на а, отговорни бъдещи граждани жените искат време, за да могат да се занимават с образованието на децата. Особено а, когато децата са а, малки. 80% от тях искат да се занимават а, непрекъснато през цялото време с децата си докато те навърша 3 годишна възраст, т.е. в предучилищната възраст, по време на, дец... на, на учебния период на децата, те биха искали да имат една по-добре синхронизирана работна заето с часовете на децата им в училище и с вакансиите на децата. Но а, в, в анкетата се показа огромното значение, което жените а, придават а, на тяхното майчинство. Повечето от жените искат да участват на пазара на труда, но в някакъв момент на живота си биха желали да имат повече време да се занимават с. А, семейството си и това трябва да се отчете. В много послания до политиците а, майките говорят за развода, за грижата на децата а, от един и другия родител, семейното насилие, жилища, родителските грижи. Казано е, че майките, а, които живеят сами, живеят по-трудно в сравнение с майките, които са омъжени или живеят в двойка. А, жените, а, които отглеждат децата си, сами имат нужда от по-голямо а, признание. Много често липсата на време генерира стрес и това се отразява върху децата. Според един доклад на Европейската комисия за бедността сред децата, децата на на самотни родители са много повече изложени на бедност. Семействата с един родител са много различни. Не може да се е, определят според регионален или социален принцип. След раздялата семействата е, преживяват едно е, брутално намаляване на техния социален статут, на економическия статут, без подкрепата на партньор семействата с един родител стават все повече и повече. От 1968 до 2005 година тяхното, техния брой се увеличи от 6% на 16%, т.е. едно увеличение от повече от 150%. Повечето от децата, 90%, живеят с майките си. Следователно трябва да се реши този проблем. Ние ви благодарим за това, че е, взехте инициативата за този доклад. Госпожи и господа депутати, вие а, изготвяте закони, които се отнасят за жените, за майките, за което ви благодарим. Вие поканихте МММ Европа да ви предложат идеи и практически решения. Ето няколко. Целта е много важна. Необходимо е да се подобри а, броя, да се повиши брой, да се подобри структурата на детските заведения. Тук мога да цитирам четири неща. В финансов аспект ДДС и семейните добавки. В економически, в економически план признаването на труда на самотните майки в социален план – подобряване на жилищните условия, събирането на семейства, които работят на различни места. И в политически план би трябвало майките да се включват в вземането на решения, които се отнасят за тях. Започвайки с финансовите е, аспекти, семейства с, с са самотни майки, са изложени на много по-големи финансови трудности. Изключително е важно да се борим срещу бедността на тези а, семейства. Именно за това МММ се присъединява към а, семейните асоциации, които предвиждат промяна на ДДС и намаляване на ставката на ДДС за а, изделия, които са предназначени за гледане на децата. Също така да се предвидят мерки в дългосрочен и средносрочен план, в които да участва и комисията, и съвета за а, компенсация за подобни е, семейства. Необходимо е да се въведат правила за всички семейства, включително и за самотните майки. Би трябвало да се обърне внимание от Европейския съюз на онеси родители, които отглеждат сами децата си. Трябва да се промени архитектурата, структурата на семейните надбавки. В економически аспект трябва да се предвидят а, а, мерки, а, които, в които да проличава въображение. А, не може да се окачестви в а, точни числа а, труда, неплатения труд на майките. А, изключително важно този наплатен труд да бъде а, зачетен, защото става дума за един човешки а, капитал. Следователно, ние настояваме да се про, а, проведат проучвания, изследвания за неплатения труд на самотните родители и да бъде компенсиран този труд и е, да се предвиди възможност за самотните родители да работят на частична работа на сайто, за да се подобри положението на самотните майки и особено на разведените или а, а, майки или на вдовиците. Трябва да се отчете цикъла на живота. А, хората са най-активни между 27 и 40 години. Там а, всъщност а, работата в семейството е най-голяма. В а, социален аспект а, ние трябва да разгледаме и някои превентивни мерки. Това не, не означава, че бихме желали да поддържаме семействата за всяка цена. но финансовия стрес, липсата на време прави живота в семейството все по-трудна. Европа реши в стратегията 2020, 2020 година да се постави акцента не само върху економическите, но и върху социалните аспекти. Въвеждат се нови идеи за подкрепа на семейството, защото във времена на криза много често семейството поема удара от кризата. И предвид превентивните мерки МММ предвижда да се насочим към мерки, които да осигурят участието на бащата в отглеждането на детето. МММ предлага да се предвидят инвести... инвестиции в държавите, за да може да се осигури подходящо жилище за децата. Следователно, трябва да се помисли също така и за мерки, против социалната мобилност, разделянето на семействата. Например, а, да се получават семейни надбавки от а, с държавите и да се насърчи сътрудничеството между държавите по происход на а, мобилните работещи. трябва да се грижим също така, да защищаваме, да, да закриляме и да подкрепяме семействата с оглед на социалното сближаване в трудни моменти в политически аспект би трябвало да се включат жените в решаването на проблеми, които ги засягат. Това е едно от, една от препоръките на МММ. Например, в предградията на Париж се създават малки звена за а, а, МММ. Това са а, звена, които се занимават с несигурността на майките, с насилието. Майките е, търсят решения и практическото изпълнение на тези възможности. В техните общности майките се грижат за децата и те биха желали да възстановят е, е, да, да повишат сигурността, в която отглеждат децата си. Ние говорим за ефективни мерки. Ние бихме желали тук да се чуе гласа на всички майки и да ви помолим да намерите решение, за да може майките да играят най-добре ролята си. Вие знаете значението на е, тези проблеми. Госпожо Матер, уважаеми депутати, благодаря, че ми позволихте е, да представя и да направя така, че вие да чуете гласа на майките. Благодаря. Госпожо Лидеке, сега ще дам думата на втория оратор, председател на Асоциацията на самотните родители от е, Германия, Берлин. Тази организация беше създадена в 1977 година за а, самотни майки. Сега има около 9000 членки с повече от 3 милиона а, семейства с един родител. Мога да ви, искам да ви помоля да не говорите бързо, защото а, е трудно за преводачите. Опитайте се да се вместите в 15 минути. По-скоро говорете една-две минути повече, но не бързо. If it's okay. I prepared in English and I uh, like to practice. I'm not. Uh, thank you very much for the. Ще започна на английски. Аз съм директор, а не председател на Сдружението на самотните бащи и майки в Германия. Това е неправителствена организация, която работи от 1967 година и участва в Европейската мрежа на самотните родители от 2007 година. Поддържаме контакти с други европейски неправителствени организации, които се посвещават на проблемите на самотните родители, примерно във Франция, Испания, Австрия, Швейцария, Швеция и се стремим да намерим нови партньори в европейските страни. Подходът на Федералното сдружение на самотните родители е, в Германия цели да е, подпомогне самотните родители е, така че те да водят самостоятелен живот, а не да зависят от помощи. По такъв начин те могат да приемат и да преодолеят своята бедност чрез семейната политика на германския пазар на труда е насочен към същите цели. Много специфични са мерките, силно индивидуални са. И ако не се прилага в стандарти добрата практика, няма да има никаква реална промяна по места – какво е положението на самотните майки? Може би в Германия положението е малко по-различно, но като цяло е, моделът е един и същ. Повечето а, е, семейства с двама родители, 72%, 19% е, са самотни родители, 9% са а, двойки, е, които съжителстват на семейни начала, отглеждат децата си. Повечето самотни родители имат по едно дете. Около две трети или 70% от тях имат по едно дете. Е, две деца имат около 20% и 6% и половина имат три и повече деца. Говорим за самотните майки, бащите обикновено отглеждат поотраснали деца между 10 и 15 годишна възраст или между 15 и 18 годишна възраст. Различни са доходите на самотните родители. Самотните майки печелят около две трети от дохода на традиционните е, домакинства. Расте бедността през последните 10 години. Имате едно сравнение между е, домакинствата с един родител и с двама родители изключително много расте е, бедността, с едно изключение, но не можем да разберем за сега откъде се появява то в Германия, както във е всички останали страни в Европа. процента от самотните родители са безработни и зависят от социалните помощи. 23% е разликата в доходите между мъжете и жените, тук се включва и категорията на самотните родители. 29,3% от жените работят главно в сферата на услугите на нископлатени длъжности. Каква е политиката и какви са решенията? За да се подобри положението на самотните майки, трябва да се видят какви са данните от изследванията, публикувани миналата година. Основните причини са безработицата, непълното работно време, ниските заплати, високите данъци, недостатъчната подкрепа за отглеждането на деца. Германското правителство има две форми на подпомагане. Първо, чрез преки плащания и второ, чрез подпомагане на родителите за включване е, на пазара на труда. Министерството на труда е, обръща особено внимание на някои социални категории, а именно мигранти, хора с увреждания и трайно безработни. Тук не се включва е, групата на самотните родители. Тя е твърде многобройна. 630 хиляди души годишно не могат да е, намерят е, реализация, въпреки дейността на бюрата по заетостта. Програмата насочена към самотните родители, които търсят работа, предвижда 60 е, милиона евро по 79 проекта, за е, да бъдат е, насочени повече самотни родители към пазара на труда. Подобряват се дейностите на бюрата по труда, които осигуряват консултации, насочват към детски заведения и така нататък. Няколко думи за преките плащания сега. ОИСР редовно критикува германската политика на увеличаване на детските надбавки, защото това по никакъв начин не намалява бедността. Доклада Иноченти на УНИЦЕФ стига до същи изводи. Едно проучване в Германия на фундацията Ханс Бьоклер съвсем конкретно посочва как е, инструментариума на семейната политика до сега по никакъв начин не е успял да ограничи бедността. Една от причините е, че е, са твърде различни предлаганите мерки. Освен това, все повече неправителствени организации в Германия започват да предлагат корена промяна на е, системата от семейни помощи. Сега ще кажа няколко думи за проектите на пазара на труда. През последните 20 години са реализирани многобройни програми, анализирани в проучването на Кул Ридмюлер. Заключението им е, а ние смятаме, че се прави, че самотните майки няма да могат успешно да се включат на пазара на труда, докато съществува огромното неравноправие между мъжете и жените, което се изразява в ограничените шансове на самотните майки да се реализират пълноценно на пазара на труда, но преди всичко защото са жени и чак на второ място защото са майки. Усилията на пазара на труда а, трябва да бъдат насочени именно на там. Повечето от а, мерките е, все още е, са на фазата на добра практика или на фазата на оценката. Може би част от е, проектите имат ограничен регионален положителен ефект и във всички случаи водят до по-добра съгласуваност между институциите. Така стигаме до въпроса какви практически решения могат да помогнат най-много самотните майки. В Германия в момента се обобщават резултатите от експертната оценка за доклада на правителството по равенството между мъжете и жените и те са много актуална тема във всички медии. Основните искания са за реформа на системата на подоходно данъчно облагане, въвеждане на минимална заплата по закон, въвеждане на квоти за жените на ръководни позиции, по-гъвкаво работно време и реформа на издръжката на децата. Равенството изостава и в Германия, и в другаде, особено по отношение на образованието, здравеопазването, грижите за децата, професионалното израстване и равенството между мъжете и жените. Затова много се радваме, че току-що публикуваният доклад аспекти и предпоставки за благополучието на семействата, на семейната платформа на Европейския съюз, посочва, че равенството е едно от ключовите измерения на тази тема. И аз бих си позволила да цитирам тук доклада. Равенството е основна цел на съвременното общество в Европа и има отношение към практически всички други въпроси. Равенството може да се възприема на всяко равнище, като еднакви възможности на всеки човек да участва в живота на обществото във всичките му насоки. Организациите на а, самотните родители се а, стремят към реализирането на целите, които си а, поставя добрата практика, проектите. Не може да се постигне успех без промяна в структурите, които пораждат неравенство. Има много добри идеи за политически инструменти и проекти, които ще дадат по-големи възможности за лицата, които се грижат за децата в семейството. Политиката трябва да започне още от днес. Благодаря. Благодаря, госпожа Либиш. Сега ще дам думата на Европейската комисия, госпожа Параскевас. Благодаря отново. Ще се опитам да бъда кратка, но въпреки всичко ще се опитам да кажа нещо по казаното от двете докладчици. Първо искам да говоря за въпроса за детската бедност. Както споменах и преди, позицията на комисията по този въпрос е, че всички деца би трябвало да има достъп до а, всеобщи детски надбавки, като ще се насочват конкретни мерки към, към онези деца, които се нуждаят поради по-специално по-специалното си положение, т.е. деца, които живеят в семейства с един родител и в семейства с повече от три деца, които са изправени все повече и повече пред риска да живеят в бедност, би трябвало да бъдат а, а, сред а, е, обектите на помощ. Въпросът за неплатената работа е нещо, с което ние сме се занимавали в нашето свено в продължение на много години, особено за лица, които се грижат за деца, не само за деца, между другото, а и грижи за възрастни членове на семейството или други зависими лица. Но това са въпроси, по които ще се върнем. Един трети въпрос, който не споменах преди това, но той беше повдигнат и миналата седмица във вашата комисия в връзка с доклада на бедността сред жените. Това е въпросът за минималните доходи. И тук мисля, че комисията би трябвало да предприеме действия, за да може да се установи един минимален доход за всички, всички държави, с изключение на Гърция, Италия и Унгария, имат такъв минимален доход. Но в повечето държави обаче тези минимални доходи са толкова ниски, че те не дават възможност на хората да живеят незастрашени от бедност. Ние искаме да се даде възможност на хората да живеят достойно. Превеждането на пари не е панацея, трябва да се намерят решения, за да се отчетат специфичните потребности на самотните родители. Има множество примери на добри практики. Искам да спомена, например, проекта Джепето, който беше създаден в Франция, след това в Финландия, след това премина във Франция и в други държави. Това са детски заведения, които работят 24 часа дневно и родителите могат да разчитат на тяхната подкрепа. Би желала също така да подчертая значението на признаването на ролята на семействата за отглеждането на, де, на децата. А, ние го аз също съм родител. Много често родителите казваме, училището трябва да направи едно, второ, трето, но а, нашата роля на родители е най-важна и на последно място, но не е по значение. Искам да кажа, че в рамките на Европейската платформа за борба срещу бедността се предвижда препоръка за борбата срещу бедността при децата. Тази препоръка се предвижда да бъде приета в 2012 година. И мисля, че това са основните въпроси, по които комисията би могла да се включи в този дебат – отново позволете ми да благодаря на парламента за това, че предприе тази инициатива и аз много се надявам, че работата по нея ще продължи по-нататък. Да, разбира се. Е, наистина а, ще направим така. Сега давам думата на колегите, които искат да вземат отношение или да зададат въпроси на докладчиците. Госпожа Фигерейдо, докладчик в Сянка от групата на а, а, левицата. Благодаря, госпожо председател. Много съжалявам, че закъснях. Имах проблем с полета. Кацнахме с закъснение. Смятам обаче, че темата е от изключително важно значение, защото безспорно има дискриминация на жените и когато говорим за такава дискриминация, въпросът за самотните майки стои на първо място, нещо, което буди особена тревога. Независимо от това дали говорим за работещи майки или майки, които са безработни. Като в всички случаи става въпрос за жени, които сами отглеждат децата си. Аз познавам конкретни случаи, в които наистина нещата стигат до драматичен развой. При сегашното положение в някои страни, както в Португалия, понеже тази страна познавам най-добре, но знам и за Испания, и за Гърция, и за Ирландия, както и други страни. Та при сегашното положение в тези страни бедността се увеличава, съкръщават се социалните придобивки, включително и семейните и майчинските надбавки. Това се отразява особено тежко на самотните майки, които по принцип имат ниски доходи, ако работят, имат несигурни работни места. През последната седмица тук, в тази комисия, имахме дискусия за бедността, казваше се Агора за бедността. И няколко организации се обърнаха към нас и ни помолиха да се отнесем към правителствата в Европейския съюз, като им предадем, че действително младите хора са разочаровани от развитието в социалната област, където различията се задълбочават, а бедността се увеличава и то увеличава се за точно определени групи, сред които и тези на жените и децата. Увеличава се безработицата сред младите хора. В някои моменти тя достига до повече от 40%. За това казвам, че положението е драматично и изисква незабавни мерки. Аз ще предам където трябва изразеното разочарование на правителствата, на компетентните органи в Европейския съюз, защото действително проблемът с бедността се задълбочава проблем, който особено остро личи при самотните майки, но защо да говорим само за тях, същото се отнася и за възрастните жени. Защото по-голямата част от възрастните хора са именно жени, жени с ниски пенсии, които преди това са имали ниски доходи, понеже дълго са били в отпуск по майчинство, имали са лошо или несигурно работно място и се озовават в крайна сметка като пенсионерки с ниски пенсии. Това са все жени, които живеят в бедност. в момента е Европейската година на борбата с бедността, а на какво сме свидетели на увеличаване на а, процента на бедност в Европейския съюз, което е много тревожно. Още повече ще, трябва да гледаме не средните нива за Европа, защото в тях са отразени статистически и богатите европейски страни, страните с сериозен економически ръст. Така че при такива осреднени данни е, всъщност не виждаме реално драмата в онези страни, където проблемът е особено дълбок и неравновесието е особено сериозно. Економическите мерки, които биха могли да се предприемат, е, мерките в областта на економическата политика, може би ще изострят проблема сега, след като имаме европейското економическо управление, защото то няма да отчита необходимостта от социално сплотяване. Ще се задълбочат проблемите, свързани с безработица и бедност. А ние говорим за равнопоставеност. Нещо, което изобщо не виждаме в предложенията на комисията – за това сме така разтревожени. И за това отново казвам, че ще се погрижа разочарованието, тревогите, които бяха изразени миналата седмица от неправителствените организации да стигнат. Ще се погрижа всичко това да стигне където трябва. Комисията се произнесе по някои от тези проблеми, което беше добре. Но прекалено много се говори. Крайно време е да се премина от думи към дела. Наистина трябва незабавно нещо да се направи. Е, трябва да има конкретни мерки на европейско ниво. Например, минимален доход в Европа. Няма ли предложение по този въпрос? Няма ли да се чуе от комисията предложение по този въпрос? Това е част от мерките срещу безработицата и бедността на жените и децата. Благодаря, госпожо Фигрейдо. Сега даваме по 5 минути. Сега госпожа Люлинг от името на НП. Euh, Благодаря, госпожо председател. Аз имам няколко точни, конкретни въпроса към изказвалите се. Първата ораторка, председателката на МММ, говореше за едни решения, които да, в които да се прояви а, въображение. Тя говореше за ДДС. Как тя си представя това решение? Как можем да проявим въображение в а, връзка с, с ДДС? Тук имаме, ние живеем в Европейския съюз, имаме минимални ставки на ДДС, има намаления на ДДС, които могат да се приложат, които не могат да се приложат. Има а, освобождаване от ДДС за, по някои, за някои стоки, като например за обувки или за учебници за децата. Как виждате вашето решение, в което да се прояви въображение по отношение на ДДС? Вие също така говорихте за това, че трябва да се от чете в Б брутния вътрешен продукт и, и а, незаплатения труд на майките, как ще го изчислите, как ще го преведете в количествени форми тогава, когато жените работят за по-малко заплащане. И вие знаете, че те получават е, добавки. Е, голяма част от плащанията в държавите членки е, в Европейския съюз формират ресурсите. Това за плащанията на държавите членки в общностния бюджет и това се основава на брутния вътрешен продукт на съответните държави. Така че не виждам а, как може да имате изисквания за а, да се а, накажат един вид държавите членки. Вие говорихте за семейните надбавки за мерките. Да, разбира се, това е а, тези семейни добавки се плащат, се изплащат ежемесечно и на майките. Това е в практически аспект. Вие също така говорихте за организирането на службите за отглеждане на децата. Аз мога да ви кажа, че през 80-те години беше изготвен доклад до Европейската комисия за организирането на тези служби служби. Аз мисля, че този доклад е все още валиден. Не е нужно да го пренаписваме, тъй като препоръките за тези мрежи вече бяха приложени. Ние сега в момента имаме повече възможности а, а, да направим това. Вие говорихте за възможности за отглеждане на децата 24 часа в денонощието. Аз се питам дали това е на необходимо и как ще го финансирате. Що се отнася до ролята на майката, вие говорихте за повече време за майките, да се отчете цикъла на живота. Вие също така искате. А, това са всъщност вие правите а, а, нещо, което би трябвало да се квалифицира като определене на квадратурата на кръга. А, и всички тези неща всъщност са до голяма степен реализирани. Що се отнася до статистиката за бедност, сигурността. Аз искам да направя едно предупреждение тъй като статистическите данни имат редица претенции. В статистиката за бедността в различните държави членки, аз мога да ви кажа, аз съм от Люксембург, онези, които са бедни в, Люйорк, в Люксембург, ако отидете а, в а, а, друга държава а, с тези пари и тези хора са вече доста заможни. А, а, въпросът за минималната заплата е много висок, приблизително 1800 евро за неквалифициран труд в Германия се говори някъде за от на 800 евро. И ако има депутати, които искат гарантирано а, минимално заплащане на европейско равнище, трябва да знаем за какво говорим. Това не може да бъде еднакво за всичките държави членки, тъй като ситуацията в различните държави членки е различна. И не би трябвало да има утопични изисквания, които обслужват единствено, а, а, не, а, обслужват а, жените. И аз имам още един въпрос към а, немската арспектка. А, а, всъщност знам, че там има голяма, голям диспут какво се прави. Дали трябва да се дадат а, пари а, на ръка или да се осигурят а, някакви услуги. Аз мисля, че всеки може да си направи избор, но е ясно, че а, парите, които наистина отиват а, при децата чрез а, а, с услугите, ние знаем, а, а, че там трябва да се знае какви са принципите на субсидиарността. А, всъщност няма едно а, уникално, е, единствено решение, което да може да се прилага във всички случаи. А сега ще дам думата на госпожа Томсън и умолявам колегите да спазват регламента. Първо, няколко думи по изказването на госпожа Либиш. Много интересни данни изнесе тя. Какво означава да си жена и да си майка? И обясни защо е тежко положението на самотните майки в Германия. Мисля, че това е правилният подход, защото по принцип в Германия жените са в особено тежко положение спрямо пазара на труда. Ниско платени са жените, има достъп до по-низко квалифицирани работни места, няма детски заведения и така нататък. Затова съм напълно съгласна с казаното от вас. От друга страна обаче, не смятам, че решението се състои в гарантирана минимална работна заплата. Може би една стратегия на минимален доход е по-уместна. Ние не поддържаме идеята за минимална работна заплата, а за минимален доход. Защото в край на краща работната заплата се определя от пазара на труда. В Германия така или иначе има гарантиран минимален доход. който се определя на месечна основа. Подобряването на положението на жените на пазара на труда ще подпомогне е, самотните родители. Във връзка с семейната е, политика се боя, че трябва да признаем, е, една неотвратима тенденция. Ще намалява броя на семействата поради простата причина, че имаме демографски фактори. Какво все повече се получава? В големите градове живеят повече жени, отколкото мъже. В периферните, отдалечените райони живеят повече мъже, отколкото жени. В 70% от а, вишистките в Европа не желаят да се оженят за дърводелци. И за това, вместо да се оженят, те много често предпочитат други альтернативни мерки. зачеване инвитро, витро, осиновяване на родени от друга майка деца и така нататък. И Ако детето е осиновено, ако е а, е, заченато инвитро с сперма от донор, то тогава а, е, фактическото положение на а, самотните майки става различно спрямо това, което да сега сме възприемали. А има жени, които правят този свободен избор. Uh, И тук беше казано не държавата, а семейството трябва да се погрижи. На времето се срещнах с една чилийка, бежанка. И е, след това тя се събра с съпруга си, но се оказа, че той междувременно се развежда с нея, жени се за друга жена и питам, защо не се а, връщаш в Чили. И тя каза, о не, не бих се върнала в Чили, ще ме контролира баща ми. В Чили, без мъж около себе си, си никоя. А в Европа имам избор. Затова оставам тук, а не се връщам в Чили, където да бъда контролирана от баща си, за да имам някакво лице пред обществото така а, стои въпроса с свободния избор в различните страни. Благодаря. Благодаря на госпожа Томпсън. Сега давам думата на експертите да отговорят. И сега имам добра новина за нас. За вас почти по 10 минути имате за отговор. Първо давам думата на представителката на МММ Европа. Заповядайте, госпожо Ледекърк. Je vais répondre d'abord à, à Madame Люлинг. Искам да го отговоря на госпожа Люлинг. Това, което правя тук пред вас, това е всъщност аз ви казвам, че майките, това, което казаха майките по време на семинарите, на анкетата, за която говорих и в нашата работа, е, когато майките искат повече време, когато искат признаване на трудността да съчетават е, работата си с отгрижването на децата и желанието да работят. Да, майките искат да работят повече, когато децата им са по-големи, а не толкова когато децата им са малки. Аз просто ви казах какво ни казаха майките. Те говорят за ролята на майките, които са много загрижени. И това са техните приоритети. Това не означава, че те не искат да работят. Те искат да им се признаят моменти, в които, моментите, в които семейството е по-важно. И едва по-късно вече тяхната работа може да заеме едно по-важно място. Е, ако това не бъде направено, жената не може да направи това, което иска. По въпроса за решенията с въображение. ДДС е, е нещо, което винаги се появява, което често се появява в посланията на политиците. Има а, е, а, а, има а, изказвания, ние отглеждаме децата, които са бъдещите граждани на Европа и това ни струва скъпо. Аз не съм специалистка, аз не зная какъв е механизма, по който може да се постигне това, но комисията или съвета могат да направят някакво предложение или препоръка, но аз мисля, че ТДС е една огромна възможност. Вие а, всъщност а, вие, вие давате възможност а, ние в обществото а, осъзнаваме какво ни давате. По въпроса за решенията с въображение, аз а, нямам такива решения. Но, но а, а, законодателите знаят какво трябва да се прави. За неплатения труд а, това може да се направи, то е направено тук, там е в някои държави, но това са неща, които би трябвало да бъдат квантифицирани и да се намерят някакви насоки за открояването на значението на този тур а, не става дума само да се признае този труд. Тези бяха много силни. Майките казаха, нас, ние не сме достатъчно оценени. И този економически стрес би било важно да бъде признат. естествено, не става дума само за компенсации, както вие говорихте, госпожо Люлинг, във връзка с реалността. Трябва да се предвиди и ролята на бащата. Аз не говорих за тези структури 24 часови, някой друг говори. А по въпроса за а, наказаното от госпожа Томсън семействата и а, майките особено искат да имат възможност да се грижат за децата. Изискванията на майките са да им се даде повече време, за да може да се занимават с децата си. Председателката благодаря. Сега давам думата за заключителни бележки на госпожа Либиш. Ще говоря на немски. Искам да кажа три неща. Първо искам да възприема идеята за голямото общество, Big Society. А, и също идеята на представителката на Европейската комисия е добра за мен. В Германия все повече се говори за осигуряването на един минимум на децата. Това са конкретно 500 евро на дете, независимо от това в какъв модел семейство израства и колко пари печелят родителите му, а компенсацията става чрез данъчната система, т.е Хората с високи доходи внасят пари в фонда за осигуряване на деца. Идеята, която се крие за всичко това е, че обществото поема а, отговорност за израстващото поколение, за децата. А за родителите, това, което вие разбирате под Big Society, голямо общество, означава компенсиране между поколенията. Една от идеите е, например, да се намалят вноските за социално осигуряване. Другия комплекс от въпроси, по който искам да взема отношение, са организациите е, за борба с бедността. Германия е, е член на Европейската организация за борба с бедността. В контакт сме с много неправителствени организации и правим каквото можем по отношение на снижаването на процента на бедност. Опитваме се да съгласуваме някои мерки, преди всичко в областта на политиката по отношение на жените, а, като политиката в областта на бедността да се адаптира според конкретните целеви групи, каквато целева група е жената. Третия комплекс от въпроси минималните, минималният пряк, минималният доход. Това е въпрос на човешки права, на достойно човешко съществуване. Точно чрез тези минимуми се уреждат а, такива минимални доходи. Например, Немския конституционен съд определи образованието като част от основните човешки права и екзистенц минимума. Тоест, законодателят не може да се бори срещу това и не може да предотврати участието на децата в учението. Тоест, държавата е задължена да осигури достойно човешко съществуване, респективно екзистенц минимум на всички. А когато говорим за деца, тук се включва и автономността на родителите по отношение на това, кои мерки ще изберат за децата си. Така че е хубаво да няма едно-две неща, които да се насърчават финансово от държавата, а трябва да са повече. В този смисъл си сътрудничим с организации за борба с бедността. С тях имаме и много допирни точки, но за нас е много важно да се спазват основните човешки права на децата и на жените. Varmt tack för de här svaren på frågeställningarna. Искам да благодаря за това, че отговорихте на всички поставени въпроси. Госпожа Параскева, си имате думата. Искам да добавя нещо във връзка с необходимите услуги. Става въпрос не само за заведения за отглеждане, детски заведения. Едно нещо е много важно за самотната майка. Жилището. Помислете какъв е проблемът. Е, много от такива майки живеят под найем или в социални жилища, което не може да не се отрази на живота на семейството и най-вече на децата. Друга важна услуга, която следва да се осигурява, е подпомагането на самотните майки а, при търсенето на работно място или професионална квалификация. Има нещо подобно вече в Брюксел с достъп до детски ясли, детски градини, изобщо структури е, за отглеждане на деца през деня. А, също така споменахте работата на организациите за борба с бедността. Междувременно а, се заговори, ако си спомняте, и за енергийна бедност. Това е проблем, който с особено тежест, особена тежест се стоварва на самотните родители. Ето и тук трябва съответните служби да направят много неща. Като тук изобщо не говорим за минимална заплата, а говорим за минимален доход. Точно така, както а, описа нещата госпожа Томсън от Дания. Освен това, има статистики за околичествени а, показатели, които трябва да, към които трябва да се стремим до 2020 година за намаляване на бедността. Но това са числа, които държавите членки използват както им е угодно по своя преценка. Има обаче три важни индикатора, които не могат да се заобиколят, но те пък дават възможност на статистиците да манипулират. Може би трябва да наречем успех е, това, че вече има намаляване на бедността в Европа и че има количествени показатели, по които мерим това. Председателката, благодаря за това допълнение. И така, сега ще дам думата на докладващата госпожа Матера, за да обобщи заседанието. Благодаря, госпожо председател. Вие вече го казахте. Аз като докладчик би следвало да се опитам да очертая някои конкретни ефективни мерки за насърчаване на самотните майки. И слушахме и експертите, и колегите Чухме някои колеги, които казаха, че е, трябва да се включи и проблема за бедността чрез, сред децата, който е неделим от е, проблема за бедността. Това са неща, които вероятно ще трябва да уточним в рамките на работата на нашата комисия и съответно да редактираме нашия доклад. Благодаря на всички, които участваха в дебата, благодаря на експертите, благодаря на колегите, които взеха думата. Чудесно е че всичко казано на това изслучване е така полезно за нас като цяло и за мен като докладчик. Моя принос ще бъде съвсем конкретен, защото още тази вечер сядам да си пиша доклада възоснова на чутото тук. Защото за да се вникне в въпроса за дискриминацията на жените, трябва да се вгледаме в това, което става в семейството в социалната държава и какви са тенденциите в демографските и социалните, демографското и социалното развитие на нашите държави, за да видим как да обърнем посоката най-важното, най-важните въпроси се очертаха тук за съчетаемостта между професия и личен а, живот, трудностите на самотните родители. Редица проблеми, но всички те водят до едно – родителите е, рискуват да изпаднат в бедност, независимо от това дали имат едно, две или пет деца. Ние диско обсъждахме днес и от статистическа, и от социологическа гледна точка. Чухме експерти в областта, които от години ежедневно работят по тази тематика. Те са, които ще ни подадат информацията, която пък ние като представители на народите на 27 държави членки ще използваме. Аз лично възнамерявам да го направя. Конкретните решения, за които стана въпрос днес, не са едно и две. Например, изграждането на мрежа от детски заведения, гъвкавост на работното време, гъвкавост на пазара на труда, така че една жена да може да отглежда децата си и да работи, включително и по време на училищната вакансия, например. Освен това, трябва да се преразгледа ролята на бащите, които в много случаи след раздялата с партньорката не се грижат за децата си. стана ясно, че всъщност най-пострадавши са децата, които при е, угрозата от бедност нямат достъп до някои дейности в училище е, и това води до проблеми по-късно с намирането на достъп до своето място в обществото. Много се тръби, че е имало големи е, шансове за младите. Аз съм член на бюджетната комисия и знам много добре какви са инвестициите, например, за стратегията 2020, която е съсредоточена върху младежите. Днес имахме възможност да очертаем и различните пречки, които за най-голямо съжаление съществуват. А ние сме, които представляваме гражданите и чуваме и се сблъскваме ежедневно с тези пречки. Така че нашата задача е конкретно да допринесем за преодоляването им. Така че много се радвам да съм в тази комисия за правата на жените и равенството между половете. Ние сме жените, ние винаги сме по-конкретни от мъжете, ние винаги успея, умеем да се съсредоточаваме върху една цел и пътя към нейното постигане. Искам да приключа. Щеше ми се да кажа още много неща в рамките на този дебат но смятам, че времето ни се изплъзна. Нямаме право да пресрочваме времето е определено за заседанието. Отново повтарям, ще отчета много от чутите тук неща в своя доклад. Благодаря на всички, които дойдоха тук. Благодаря на колегите и желая на всички приятна вечер. Довиждане. И така, и аз искам да благодаря на госпожа Матера от все сърце. Тя говори за економика, за инвестиции, за бюджетната комисия, където също е член. По този повод искам да кажа следното. Най-важната инвестиция е инвестицията в нашите деца – Никога не бива да забравяме колко са ценни те за нас и че имат пълното право да израстват в общество, в което всички деца са уважавани еднакво, имат равни права и равни възможности. Това е най-добрата инвестиция в бъдещето, която бихме могли да си представим. Затова мисля, че е добре точно в този дух да приключим днешната дискусия, да видим децата, да видим какви възможности можем да им отредим. Нашата комисия ще се радва и за напред да работи с госпожа Матера и докладващите в Сянка, за да можем накрая да разработим един качествен доклад, защото говорим за нашето бъдеще. Много се радвам, че ще продължим работата. Още повече се радвам, че днес имахме възможност да организираме това изслушване и да чуем експертни знания. Благодаря на всички. Благодаря на представителката на комисията. Благодаря на госпожа Матера, на всички колеги, благодаря на секретарията, който направи много, за да можем да проведем днешната среща. И естествено благодаря на преводачите, защото те отново ни дадоха възможност да се разбираме. Благодаря на всички.